документите АЛДЕ от 31 май 2011 година. По отношение на подписването на законодателните актове, прияти по силата на обичайната законодателна процедура, има 6 нормативни акта по силата на тази процедура, които са одобрени и подписани. Заглавието на тези нормативни акт текстове ще се публикува в протоколите на това заседание. Ще ги получите. Има само една промяна по отношение на дневния ред. Става въпрос за днешния дневен ред. Алде поиска да се проведе дебат по отношение на избирането на нов а, директор на МВФ както и е, външното представителство на еврото, АЛДЕ иска този дебат да се проведе веднага след доклада на господин Йо Лайнен за економическите метки за околната среда. Сега ще чуем предложението. Благодаря ви, господин председател. Става дума за любезност да дадем възможност на комисар Рен да има възможност да присъства на обсъждането на доклада за економическите сметки за околната среда. Искаме просто да подпомогнем господин комисар, и да му дадем възможност да присъства. Председателят, благодаря ви. Дали някой би искал да подкрепи това предложение? Виждам, че няма други желащи да се изкажат. заема ли други изказвания? Благодаря ви, господин председател. Смятам, че бихме могли да приемем това искане. Не виждам защо бихме могли да възразим. Председателят, благодаря ви. Дали някой би се изказал срещу това предложение? Има ли изказвания срещу предложението? Кой е за това предложение, внесено от госпожа Голар? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Предложението се приема. Това означава, че дебатът по процедурата за избор на нов управляващ директор на МВФ ще се състои веднага след доклада на господин Лайнен. Това е малка промяна в нашия дневен ред за днес. Дневният ред е одобрен. Сега преминаваме към първа точка от дневния ред. Изявление на председателя на Европейския парламент по масовите депортации от прибалтийските държави през 1941 година. След това ще имаме кратък дебат. Ще се изкажат представители от политическите групи и те ще се изкажат с важни изявления.